случай протоколът се смята за прият. Преминаваме към доклада на господин Салафранка за специалния представител на Европейския съюз за правата на човека. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо е, председател, госпожо върховен представител, е, госпожи и господа. Въпреки финансовата и економическа криза, трябва да не забравяме, че проектът за европейска интеграция се опира върху ценности – мир, разбирателство, хармония, помирение и зачитане към основните права и свободи на човека, които са част от ДНК-то на Европейския съюз, но не само неговото ДНК, а и в Лисабонския договор и в Хартата за основните права. Сред институциите Европейският парламент е най-тясно свързан с правата на човека. Е, ние имаме твърда воля да отстояваме тези права и сме засвидетелствали е, чрез хартата си Правата не са само за по-богатите страни и континенти, а са всеобщи по характер. И за това ние сме определили един заместник-председател, който следи правата на човека. Имаме и подкомисия по правата на човека, прикрепена към комисията по външните работи. Сформирали сме нова работна група по въпросите на демокрацията и наблюдението на изборите. И каквото и да работи е, парламентът, е, винаги е, част от неговата работа е защитата на правата на човека. Тази си роля изпълняваме и чрез наградата Сахаров за свободата на мисълта. Тя се присъжда обикновено на хора, които работят за укрепване на мира. И в този смисъл с голямо удоволствие ви представям своя доклад – който се разисква темата за назначаването на особен представител на Европейския съюз за правата на човека. Благодарен съм за работата, извършена в моята политическа група по тази тема в миналото и съм благодарен за подкрепата, която получаваме в тази връзка от другите политически групи. Госпожо Върховен представител, един от важните аспекти на темата, която разискваме, е мандатът на особения представител. Е, той трябва да работи е, за укрепване на правата на човека, на върховенството на закона, международното правосъдие и хуманитарното право за премахване на смъртното наказание. навсякъде, където се налага отстояване на правата на човека. Трябва да се бори е, състезанията и безнаказаността, да отстоява правата на жените и ненавършилите пълнолетие, да се бори за мира и сигурността и е, за отхвърляне на всяка форма на дискриминация. Затова особеният представител ще трябва да работи в много тясна връзка с Европейския парламент и с други международни институции и организации – той, неговата роля ще е много видима и тя трябва да бъде много логично изпълнявана, много последователна. Трябва да бъде роля свързана с дела, а не само с думи. Нуждаем се за тази функция много компетентен човек, който дълго се е борил за правата на човека и има международно признание. Ясно е, госпожо, че винаги трябва да си даваме сметка и за ограниченията, пределите на функцията, но тук ние разискваме предпоставките за назначаване на особения представител. И аз, госпожо Върховен представител, съм убеден, че чрез доверието, което ще изрази парламента си със своята резолюция, ние ще ви убедим, че за нас това е изключително важна роля, изключително важна длъжност, която изисква пълно посвещаване на правата на човека по света. Благодаря. Давам думата на госпожа Аштан. Благодаря. Позволете ми първо да кажа, че съм напълно съгласна с, с господин Салафранка, че това наистина е в нашето ДНК и аз наистина се радвам, че имам възможност да говоря тук пред вас за правата на човека. Както знаят почитаемите депутати, това е сред моите приоритети. Искам да благодаря на господин Салафранка за извършената от него работата. Препоръката приветства подготовките за представители по правата на човека Наистина е заслуга на парламента, че пое инициативата за тази работа. Поздравявам господин Салафранка, че получи подкрепа с почти пълно мнозинство. През последните месеци нашите служби събират становищата на парламента, на службите на комисията и неправителствените организации – е, парламента е отразен с становището си в е, проекто документа, който внасям в съвета. Искам новия специален представител да работи с мен по приоритетите, за да може да се разработят темите, които господин Салафранк е, внася, премахването на смъртното наказание, правата на жените, на децата, борбата срещу упражняване на насилие и мъчение. Естествено да работи в тясно сътрудничество с, електро... с Европейската служба за външни дейности. За първи път Европейския съюз назначава тематичен специален представител и мисля, че този мандат трябва да бъде достатъчно дълъг, за да може да се постигнат да се постигне напредък по важни дългосрочни въпроси. Аз се надявам, че това ще бъде човек, който наистина ще има опит в правозащитната сфера и ще разбира политиката на Европейския съюз. Държавите членки са предложили отлични кандидати и аз се надявам, че ще можем да направим едно бързо назначение. Този специален представител ще бъде много важен събеседник на парламента и вие имате ангажимента ми, че той ще се явява да дава сведения пред Европейския парламент. Специалният представител също така ще а, участва с водеща роля в нашите диалози и консултации по правозащитни а, проблеми. Съобщенията и публичната дипломация ще бъдат от а, е, а, е, ключово значение за външната политика на Европейския съюз. Аз лично а, е, съвсем ясно нека да стане, ще се ангажирам с а, подкрепа а, и ще работим с моя екип. А, някои от които са тук с мен и които са работили отлично през е, ня... последните няколко години. Вие знаете, че съвета ще приеме стратегическата рамка и подготовките за това, отчитат направеното от евродепутатите. А, аз се ангажирам да включа парламента този дебат започна тогава, когато нашия генерален секретар се срещна с, контакт с лицето за контакт от парламента и аз се надявам, че тези контакти ще станат редовна практика на междуинституционално сътрудничество винаги съм възнамерявала този процес да даде възможност на всички заинтересовани лица да допринесат за определенето на нашите приоритети. Госпожо председател, както започнах, благодаря на господин Салафранка. Благодаря, госпожо върховен представител. Сега господин Преда за минута и половина. Благодаря. Човешките права включват ценности, на които се оповава и Европейския съюз. Спомням си, че госпожа Аштан започна нейния мандат, като каза, че човешките права ще представляват основен елемент от нейната дейност. Европейският съюз насърчава зачитането на човешките права, но тази подкрепа не е хармонизирана. Това беше подложено на критика. Назначаването на специален представител за правата на човека на Европейския съюз означава, че това ще засили сплутеността на Европейския съюз в тази област. Ние приветстваме такава инициатива. От друга страна, ние разглеждаме човешките права като една специална област, като взимаме предвид само нашите специални разговори, без да взимаме предвид световните лидери. Арабската пролет ни напомни, че човешките права са универсални и всеки човек иска неговите човешки права да бъдат зачитани. Смятам, че този върховен представител трябва да изпълнява своите дейности по такъв начин, че те да са от помощ за дейността на Европейския съюз. Дейността също трябва да се съобразена с договорите на Европейския съюз. Не виждам колегата от социалистите. Ще му дам думата когато дойде. Давам думата сега на господин Донскис. Thank you, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо върховен представител. Назначаването на особен представител на Съюза за правата на човека е дългосрочна стратегическа цел на парламента. За това се радваме, че такова назначение предстои и е много важно да обменим предварителна информация с назначение от нас човек. Това ще постави правата на човека на още по-видимо място в дейността ни във външните отношения и ще повиши доверието към нас. Европейският съюз трябва да намери мястото си в една много сложна среда. Това въжи и за представителя. Но много са трудностите и за това трябва кандидатът да бъде много подготвен. Въпреки е, многото сложни въпроси, се надявам, е, че ще бъдат откроени правилно приоритетите. Трябва също да е, кажа, че особено внимание защитава, заслужава вниманието в Тибет. Свободата на съвестта е много близка до нашата е, група и нейните разбирания и за това смятам, че е, трябва най-напред да се подхване въпроса за ограничителната политика на китайските власти, насилието над хората, на тяхната съвест и евентуално трябва дори да назначим особен представител на Съюза за Тибет. От институционна гледна точка препоръката за особен представител по правата на човека е част от общ, осъществяването на общата стратегия на Съюза в областта областта на правата на човека ние демонстрираме трайна воля и растящо междуинституционно сътрудничество за постигане на още по-добри резултати на международната сцена. Депутатите от различни политически групи биха искали да изработят междуинституционен документ, на амбициозна декларация, е, нещо като европейския консенсус за развитието, където да се закрепят общите принципи на Съюза и на държавите членки. Така както имаме такава декларация е, за е, обществената политика, трябва да я имаме и за правата на човека с оглед утвърждаването им на световната сцена и с предписване на мерки за постигане на тези цели. Нашите мерки по този начин ще бъдат ефективни и аз очаквам в бъдеще да работим по такъв документ. Благодаря господин Донскис, сега господин Тавариш. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Европейския парламент от известно време защищава ролята на специалния представител по правата на човека за Европейския съюз. И сега вече сме на финиша на един маратон, както се оказа. Когато постигнем задачата, всичко ще тръгне гладко. Назначаването на подходящ човек за тази роля и за началото на изпълняването на тази роля, както каза господин Салафранка, това е роля, на човек, който ще играе в много тясно сътрудничество с. Европейския съюз. Ние не бихме искали правата на човека да оформят някакво гето. Ние бихме искали това да се отвори. Това са важни неща, съгласен съм с казаното. Позволете ми да кажа а, нещо за нещата, по които не съм а, съгласен. Ролята на специалния представител не е да отговаря пред парламента. Ролята трябва да бъде а, това лице да се отчита пред Европейския парламент. Ние бихме искали той да участва в обсъждане на правозащитни проблеми. Ние бихме искали да имаме контактна група. И втория ми въпрос, дали тази група може да се сформира официално. Ще бъда много благодарен. Председателката прекъсна господин Тавареш. Господин Хоуит дойде тук. Извинете, че закъснях. Искам да се извиня и на върховния представител, че закъснях, но искам да я приветствам. И за нейното присъствие тук и за това, че тя а, подкрепи това предложение за назначаване на специален представител за човешките а, права. Това ще е първият такъв представител в рамките на ОВППС. Това означава, че човешките права се вземат а, на сериозно, че човешките права ще са приоритет и че думите ще се превърнат в дела. Трябва да се засили подкрепата свързана с защита на човешките права. Важно е да има специален представител точно за човешките права, който ще действа от името на върховния представител съвместно с комисията и съвета. Надявам се, че също ще поддържа добри отношения с Европейския парламент. Няма да повтарям това, което беше казано в дебатите и в резолюцията. Аз искам да кажа, че че е важно да има представителство на такова високо а, ниво при срещите с правителства на а, трети страни, когато става въпрос за човешките права. Важно е и а, съда, занимаващ се с, с престъпление срещу човечеството, да играе по-важна роля, да се изпълнява силни послания, свързани с чето на човешките права, послания по-силни, отколкото сме спращали в а, миналото. Много е важно да бъде назначен такъв представител. Аз съм казвал и друг път това на върховния представител, че аз искам това да е, да е личност, която е известна, личност, която се е занимавала с зачитането на човешките права. Надявам се, че ще има достатъчно кандидати и бих искал този представител а, да се е занимавал а, сериозно с а, зачитането на човешките а, права а, и се надявам, че Върховният представител ще вземе това предвид при, избира, при подбора на кандидатите. Да. Мисля, че господин Дартнот има а, синя карта. За... Ще приемете ли въпроса? Повядайте, господин Дартнот. Господин Хауит. Вие явно не сте много за назначаване политическо. Бихте ли казали, че е, назначението на върховния представител, е, на самата върховна представителка, беше политическо или не? Господин Хауит? Е, Уважаемият е господин не е слушал нищо от моята реч. Аз говорих против политическите назначения. Просто не сте слушали. Давам думата на господин Диела на една минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Утвърждаването на правата на човека е задача, която е сред основните на всеки депутат той ще трябва да се е, занимава е, този представител с всички възможни нарушения на правата на човека и е, форми на дискриминация. Важно е да помним, че има наши съседи, които също искат да влязат в Европейския съюз и трябва да гарантираме политическите и гражданските свободи в страните кандидати. Имам предвид Беларус, където тоталитарният режим елиминира политическата опозиция. Е, на много е, други места, в други страни се натъкваме на нарушение на международните стандарти в областта на правата на човек. Често пъти това е наследство от миналото, а понякога дори демократично избрани правителства злоупотребяват с правомощията си. Уверен съм, че ефективните действия за гарантиране на политическите стандарти в страни, е, които представляват политически интерес за Европейския съюз, е основна задача на европейската дипломация. Назначаването на такъв особен представител може да допринесе много, но мисля, че той трябва да си сътрудничи тясно с върховния представител за външните отношения и с Европейския парламент. Това ще подчини на единна логика външната ни политика. Мисля също, че при утвърждаването на правата на човека трябва да се отстоява правото да се живее съгласно ценности и в традиционно семейство. Трябва да се борим с а, случаите на дискриминация срещу момичетата и жените а, вследствие на а, зле разбрани религиозни предразсъдъци. Oh, no. Господин Дартман, да, да има ли права на човека или да няма? а, ще получава ли специалния представител 12-те платени седмици отпуск, което е стандартната практика? Ние знаем, че това, което в Европейския съюз се наричат а, а, права на човека, не дава възможност на нас в Обединеното кралство да се защитим. А ние смятаме, че човешките права са а, защитени, но същевременно вие не проявявате интерес към хора, които са жертва на Европейската заповед за арест. Едно момче, Андрю, е държан вече три години в Гърция. След тези три години той беше пуснат. Е, тук ставаше дума за а, е, сгрешена самоличност, но Европейската заповед за арест подложи над се. 700 граждани на Обединеното кралство на правосъдието на централноевропейски страни. Искам най-учтиво да заявя, макар че съм много ядосан, оправете си вашата къща преди да се пъчите и да се фукате другата. През март 2010 година върховния представител, подобно на Борбоните, нищо не е забравил направила и нищо не е научила. Две и, а, сини карти на госпожа Синклер и на господин Тавареш. Госпожа Синклер. Благодаря, госпожо председател. Мислех, че ще ви бъде интересно, че това, което а, а, казва Всъщност, господин Хоуит не отговори изобщо на вашия въпрос. И ако в залата искаме да имаме доверието на хората, ако се задава въпрос за политическото назначение, не се получи отговор дали на госпожа Аштън на назначението политическо. Господин Тавареш, господин Датмат, виждам, че сте много загрижен за условията начините на работа на специалния представител. Виждам, че сте много загрижен. Повтарям, за условията на работа на постоянния представител. А загрижен ли сте също така за липсата на задължение да се отчита пред парламента? Аз просто искам да питам а, какво имате по този въпрос. А, господин Датмонт, бихте ли отговорили на господин Тавареш, тъй като въпроса на господин а, позволете ми да отговоря на господин на госпожата. Господин Хауит се смята за много важен човек и смята, че за него правилата не твъжат. Мисля, че господин Тавареш и аз не сме а, не постигаме съгласие по повечето политически въпроси, но може би той ще се изненадва, че аз съм много аз съм много съгласен с това, че трябва да има отчетност, прозрачност. И факта е, че с, в тези а, европейски институции няма истинска прозрачност и няма отчетност. Господин Хауит, имате думата. а, лично изказване искам да бъда учтив към хората, а, които не идват от Великобритания и не искам да ги отекчавам с условията в Великобритания. Сега искам да дам думата на господин Хаджи Георгио за една минута. Имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Назначаването на особен представител на Европейския съюз за правата на човека може и следва да бъде правилна еволюция при условие, разбира се, че се вземат предвид някои елементи, а именно свързани с отговорността му пред Европейския парламент. На второ място трябва да се има предвид с каква свобода на действие ще се ползва той и на трето място да се има предвид мандатът му. Тук Европейският съюз трябва да превърне правата на човека в важен въпрос за бъдещето на човечеството, но за тази цел съюзът трябва да признае, че различните политически интереси не трябва да се отразяват върху нашата борба за спазване на правата на човека. Важно е да се знае кой ще получи длъжността и какви ще бъдат задълженията му визави Европейския парламент, както вече казах. И също така до каква степен назначеният служител ще съгласува защитата на правата на човека с парламента. Трябва да се бори този представител и с някои нарушения на правата на човека в държавите членки на Европейския съюз. Сега госпожа Синклер. Първо, госпожо председател, аз зададох въпрос, на който трябва да започне с изречение. През 76-та господин Джеферсън сложи началото на концепцията за човешките права. И има много представители по света, които представляват тези човешки права. В Обединеното кралство човешките права са в правомощията на правосъдното министерство. Същество. Ораторът е прекъснат. Да... Госпожо Синклер, ако може да говорите малко по-бавно по молба на преводачите, за да можете да бъдете превеждана. Тогава отначало мога ли да започна? Мога ли да започна отначало? No, Не, просто продължете. Е, те до сега превеждаха, но моля да улесните задачата им, като говорите малко по-бавно от тук нататък. Извинявам се, вече не мога да е, си спомня до къде стигнах в речта си. Може ли да започна от начало? Просто не знам до къде стигнах. Както искате, заповядайте. През 1776 година Томас Джефърсън въведе концепцията за човешките права. И сега представители по целия е, свят трябва да защитават тази концепция. В моята страна, Обединеното кралство, е, човешките права са в правомощията на правосъдното министерството. Докладчикът призовава да бъде назначен представител който се занимава с, с човешките права, както и този представител да има свой персонал, който да бъде финансиран от бюджета. 119 делегации вече съществуват. По време на ам, економическа рецесия и съкръщения не трябва да се назначават нови служители то дали въобще трябва да бъде назначаван такъв специален представител, ако бъде назначен, той трябва да има специални квалификации, да е опитен в областта на защита на човешките права, да има международна репутация. Може би върховният представител се чувства малко смутена, защото тези критерии бяха пренебрегнати по време на нейното назначаване. Благодаря господин Кукан. Първо, най-искрени поздравления на докладчика за много добре извършената работа по този доклад. Европейския парламент има възможност да допринесе с този доклад и с това обсъждане за оформянето на позицията на специалния представител по правата на човека. Правозащитните въпроси са сред основните въпроси, с които се занимаваме с Европейския съюз. Ние внасяме няколко препоръки в съвета и аз се надявам, че те ще получат вашата подкрепа, госпожо Асъл Това, което е най-важно е, че нови специален представител би трябвало да има гъвкав мандат, който да му дава възможност да действа бързо и ефективно, да повиши видимостта на Европейския съюз и неговите правозащитни политики. Специалният представител би трябвало да осигури последователност и приоритет на правозащитните въпроси. Той трябва да бъде един събеседник и партньор на високо равнище на международните организации. Той ще може да и ще трябва да представлява Европейския съюз на многостранни форуми, да работи заедно с ООН. С ООН. И аз искам да подчертая, че Европейския парламент трябва да изиграе ключова роля при назначаването на кандидата, при изслушването му и при проследяването на неговата работа. Благодаря господин Кукан. Госпожа Сенизин за две минути има думата. Благодаря, госпожо председател. Цабех вишилков Уния Европейски и високи... Въпреки усилията ни въпреки усилията полагани до сега от върховния представител, за които сме благодарни, все още е на лице празнота между официалното признаване от една страна и е, ефективната защита на правата на човека. Е, в един е, наскоро приятен доклад на господин Хауит казахме, че Политиката за правата на човека на Европейския съюз трябва да бъде за пример, така че назначаването на такъв особен представител ще допринесе за свободата, е, спазването на човека е, и стандартите. Особено е, важно е този представител да се бори против смъртното наказание, насилието срещу жените и децата, дискриминацията, включително срещу хората с различна сексуална ориентация, да устоява свободата на религията и вярванията и да води ефективен диалог по правата на човека с трети страни. Поради растящото значение на правата на човека в търговската дейност, аз подкрепям изменението, според което компетентността трябва да бъде разширена и да бъдат подпомагани особеният представител и институциите на Европейския съюз за изпълнение на насоките на ОНЕ за търговската дейност. Има работна група на съвета по правата на човека и би трябвало да насърчим сътрудничеството между особения представител с тази група, с неправителствените организации, платформите и форумите за граждански права. Той трябва по тази причина да има необходимите средства за извършване на задълженията си и ясен мандат, който да бъде същевременно гъвкав. Е, разбира се, успехът на особения представител е, силно ще зависи от репутацията е, му на международната сцена. Той трябва да е специалист, включително по хуманитарно право и международно правосъдие. Благодаря, госпожа Лохбилер. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо върховен представител. Европейския съюз се занимава с защита на човешките права по целия свят. Ето защо има нужда от назначаването на специален представител за правата на човека. Това няма да е лека задача, тъй като трябва да се вземе определена позиция по отношение на правата на човека, ролята на специалния представител ще бъде много специална. Той ще трябва да следи за зачитането на човешките права в международен мащаб. С назначаването на специалния представител ще се добренесе за провеждането на по-добра политика в областта на човешките права и в самият Европейския съюз. Ето защо ние подкрепяме назначаването на такъв представител. Специалният представител за човешките права трябва да информира Европейският парламент за неговата дейност. Този представител ем, би трябвало ем, да е готов да провежда дискусии с Европейския парламент и редовно да информира парламента за настоящите събития. Имаме нужда от една личност, която да е квалифицирана, харизматична, енергична личност, която същевременно да проявява търпение и спокойствие и да се застъпва за човешките права в световен мащаб. Благодаря, господин Ван Дален. Има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Върховният представител говореше за необходимостта от защита на правата на човека. Е, е, това е изключително важно, но е една сфера, в която правата на човека наистина са подложени на натиск е свободата на вероисповеданията. В Индонезия наблюдаваме мерки на е, предприяти от мюсюлмани срещу срещу християни. Почти всяка седмица се хвърлят бомби срещу църкви. Ние трябва да обърнем особено внимание на свободата на вероисповеданията. Специалният представител ни дава възможност да поемем нови задължения. Един пример в това отношение е Сирия. Трябва да можем да изразим възможността да се действа. 40 милиона в Индия са поробени. Всякакво търговско споразумение между Европейския съюз и Индия трябва да бъде съпътствано от а, правозащитна клауза. Господин Гжип има думата. Днешният дебат не е идея, която е била частната идея на един или друг човек. Това е дебат, който се отнася за препоръки а, към съвета по силата на член 27 на договор за функционирането на Европейския съюз и е член 33 за назначаването на специален представител. Също така, това е резултат от междуинституционални споразумения. Например, дебата от декември 2011 година за подхода ни към демокрацията и правата на човека. Това е в резултат на проведените обсъждания след арабската пролет. Назначаването на специален представител на Европейския съюз за правата на човека трябва да бъде отражение на нашата последователна политика, която все още липсва. Трябва да предприемем правилната политика във връзка с мандата и правомощията на този специален представител. Този специален представител трябва да бъде трябва да председателства редица важни заседания и да бъде събеседник и партньор на международни правозащитни организации. Той трябва да има опит в тази сфера, и да работил в правозащитни организации. Той трябва да има международна харизма, да има влияние. Благодаря, казва председателката. Господин Лайтфрид има думата за две минути. Благодаря, госпожо представител. Госпожо Върховен представител. политик. Смятам, че можем да говорим за международна политика и всеки да е на различно мнение. Можем обаче и да кажем едно. Европейския съюз винаги се застъпва за човешките права в световен мащаб. В Европейския съюз за първи път се говори за назначаването на специален пратен, извинете, за специален представител за защита на правата на човека. Това е един добър знак, когато говорим на тази тема. Освен това, трябва да говорим за това какво а, ще може и няма да може е, да прави този представител, какви ще са неговите правомощия и действия. не става въпрос за неща, които се споменават всеки път, когато говорим за човешки права. Тук трябва да говорим за конкретни теми, на които той ще се посвети. Мандатът е достатъчно дълъг. Дори някои казват, че мандата може да бъде съчетан с изборите за Европейски парламент. Да кажем, че две години и половина е достатъчен мандат за специалния представител. Важно е специалния представител да има задължението да информира Европейския парламент, защото парламента има право да упражнява контрол върху това, което се случва. Освен това е важно и почти съм на края на моята реч, че да, трябва да става въпрос не само за общи а, теми. А, трябва да се говори и за такива теми, свързани с а, това какво правят самите предприятия в а, Европейския съюз в рамките а, на човешките права. И така, тъй като времето ми свършва, приключвам с моето изказване. Благодаря, господин Мигалски, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Защитата на правата на човека трябва да е в основата на всичко, което правим, защото това е главната ни задача да гарантираме тази защита в Европейския съюз и във всички страни, с които си сътрудничим и върху чието вътрешно положение можем да окажем влияние. За това ще гласувам за този доклад. Наистина в него има някои елементи, които ме притесняват. До някъде се объркват сексуалните свободи с други свободи. Но независимо от това, независимо от някои съмнения, включително съмнение във връзка с финансирането на тази нова длъжност, смятам, че всички трябва да подкрепим доклада. Създаването на такава специална служба за защита на правата на човека трябва да бъде подкрепено. Благодаря. Госпожа Егле, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Аштан, първо искам да благодаря на нашия докладчик за отличния доклад. Зачитането на човешките права трябва да бъде застъпено като тема във всички политики на Европейския съюз. Това е една чувствителна област, която включва в себе си теми, по които и Европейския съюз и държавите членки трябва да са последователни и едини. Ние отдавна призоваваме за назначаването на такъв специален представител за защита на човешките права. Този представител не трябва да се занимава само с определен набор от теми. В неговата дейност трябва да се прилага един широко обхватен подход, свързан с изграждане на демократични структури, за зачитане на демократичните принципи и така нататък. Освен това, е, този представител трябва да си сътрудничи с други е, действащи и заинтересовани страни в тази област. Тук говорим за представителя на местните, регионалните, националните граждански общества, освен това да е, работи съвместно и с международни организации. Само ако работим а, е, с представители на местно и регионално ниво, ще можем по-добре е, и по-ефективно да, за, да се занимаваме с защита на човешките права. Надявам се и очаквам представителя, специалния представител, редовно да информира парламента за неговите дейности. Гомес, госпожа Гомеш. Две минути. Благодаря. Особеният представител и неговата роля трябва да бъдат стъпка напред в външната политика на Европейския съюз, който се опира върху защита на правата на човека и ценностите на демокрацията. И то не само на своя територия, но и във всеобщ план. Е, особеният представител трябва да има политически опит, е, опит или в областта на международното право, или на правата на човека и трябва да действа като е, стратегически мислещ и интелигентен застъпник на правата на човека и върховенството на закона. Във всеки кът на света той трябва да може да говори от името на Европейския съюз, а и да се явява пред Европейския парламент винаги при необходимост. трябва а, да има такива насоки и документи, които да осъществява на практика и да бъде човек, който да говори на висок глас по всички въпроси, а, свързани с правата на човека в страните, с които Съюзът поддържа връзки. Той трябва да участва в един прозрачен диалог. А, трябва да може а, да говори категорично против корупцията, да е, бъде в състояние да е, гарантира постигането на практически резултати в е, страните, в които проявява отношение към, е, към е, положението е, с правата на човека и да работи в сътрудничество и с неправителствените организации, като всичко, което прави, бъде публично. Смятам, че комисията ще гарантира пълно сътрудничество на особения представител, за да се гарантира координацията между различните институции в Европейския съюз и аз вярвам, че върховният представител ще постигне това. Благодаря. Думата има госпожа Гал. Аз мисля, че е много важен доклад, много, много важен резултат, че най-накрая ще бъде създадена е, службата за специален представител на Европейския за правата на човека. Е, създаването на тази позиция трябваше да стане много отдавна и ние това а, настоявахме в Европейския съюз. Много се радвам от проекто заключенията на съвета за двугодишния мандат на представителя, защото първоначалното намерение на парламента също беше мандата да бъде по-дълъг. Също така е много важно да има адекватни, гъвкави и ефективни ресурси на разположение на специалния представител. Ние също така трябва да създадем възможност специалният представител да се отчита пред парламента при изпълнението на задачите си. Тази позиция ще бъде още една стъпка към по-ефективната стратегия по правата на човека. Благодаря госпожа Копа за една минута. Гост госпожо Аштен, зачитането на правата на човека и на основните е, свободи е в сърцевината на е, ценностите на е, Европа. Ние живеем в един свят на дълбоки промени, именно затова ние трябва да насърчаваме тук нашите ценности, зачитането на правата на човека, на достоинството, свободата а, на хората, за да може да бъдем по-ефикасни в външните дейности на Европейския съюз. Следователно трябва да се даде ясен мандат на този специален представител, за да не му се месят различните институции. Също така трябва да се продължи мандата, тогава когато се докаже специалния представител, да трябва, той трябва да се докаже, че има необходимите професионални качества, той трябва да бъде ефикасен партньор на всички организации. Господин Качмарек. Благодаря. Договора дава правната основа за назначаването на е, специален пратеник, е, който да представлява върховния представител. Този специален е, представител ще получи и определен мандат. Европейския парламент винаги е подкрепил използването на такава възможност, а именно назначаването на специален представител за човешките права. Това беше споменато и в годишния доклад на Европейския съюз, свързан с човешките права по света 2009-2010. Освен това, Европейския парламент изказа своята подкрепа за назначаването на специален представител, като и господин Салафранка изготви своя доклад. Господин Свенсън за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Отдавна говорим за назначаването на особен представител на Европейския съюз за правата на човека. Мисля, че би било добре а аналогична функция да съществува и на национално равнище. Във всички случаи обаче трябва да разберем, че сме длъжни да посветим усилията си основно на постигане и поддържане на стабилността. Говорим за демократизация, но сме длъжни да говорим и за многопартийните системи, вместо да изолираме правата на човека от техния контекст. Както и да погледнете функцията на особения представител, е, той ще има е, много тежка задача, тежка работа. И нека се надяваме, че е, особеният представител ще успее наистина да постигне промени за отделните хора, макар това да е трудно. Макар да е трудно, да се работи по въпроси, които засягат огромни страни, като Китай или Индия. Когато разговаряме за правата на човека или за основните права, не бива да забравяме, че всеки човек има право на лична цялост. Ако има нещо, с което Европейският парламент да бъде свързван, именно това е то – в противен случай ние ще се ще вредим на защитата на правата на човека. Господин Мичел, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на баронеса Аштан за нейната любезност и да кажа, че Съжалявам, че колегите от парламента злоупотребиха с, своята позиция и я обидиха. Позволете ми да кажа, че аз не съм съгласен с колегите, които смятат, че специалният представител по правата на човека би трябвало да бъде юрист. Мисля, че лицето, което ще бъде назначено, ще може да разполага с юридически съвети но той трябва да бъде с добро сърце, да бъде обективен, енергичен и да не бъде политически коректен, а да преследва истината. Правата на човека са неделими по европейския консенсус и развитието се казва, че това развитие трябва да бъде важен елемент. Правата, равнопоставеността на половете трябва да бъде основен елемент. 400 500 милиона а, а, момиченца биват убити а, още преди да се родят, защото са момичета. Защо не се споменава това? Искам това да бъде човек, който ще има смелостта да дойде тук в парламент и да говори открито, честно по всички правозащитни организации, защото те са неделими и те са част от нашите права. Благодаря. Благодаря господин Мисъл. Госпожа Неделчева има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Аштан, драги колеги, най-напред искам да поздравя за прекрасната му работа нашия докладчик господин Салафранка. Той синтезира прекрасно предизвикателствата пред тази длъжност, както и строгите изисквания към нея. Е, назначаването на особен представител е логическа последица е, от е, член 21 и 33 от договора, а от друга страна а, голяма, а, свързано е с голямата крачка напред присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека. Така Европейският парламент ще се възползва и от правото си да наблюдава дейността на особения представител и от една значителна част от новата външна политика на Съюза. Надявам се, че ролята на парламента в последствие ще бъде и укрепена. Но значението на тази длъжност не е толкова в самото и създаване, а, а, а тя трябва да бъде свързана и с определено политическо послание към третите страни. Това послание ще се излъчва на много нива. Първо, международния ангажимент на, Европе... на Европейския съюз за защита на правата на човека ще бъде конкретизиран и детайлизиран. Съюзът се е ангажирал да защитава тези права и това въплъщение на този ангажимент ще бъде особения представител. Така външната политика става по-видима и по-вътрешно последователна. Политиката се консолидира. В заключение ще кажа, че тази длъжност не трябва да бъде почетна длъжност, нито синекурна, а напротив, тя трябва да води до по-свободна среда за живота на хората, за защита на основните права и свободи. Благодаря, госпожо Неделчева. Една минута и половина за господин Яколин. Благодаря, госпожо председател, госпожо Ашта. Едно е ясно – Назначаването на специалния представител е изключително важно за Европейския съюз, защото по този начин Европейския съюз може да стане по-привлекателен, по-конкретен в своите действия и да може да окаже подкрепа на уязвимите. Ето защо имаме нужда от такъв специален представител за правата на човека. Това е нещо, което е изключително важно значение. Искам да поздравя докладчика Сала Франка за неговата работа. Важно е да има сътрудничество между държавите членки, те да поемат своята отговорност, действата да са последователни. Освен това, е важно да държавите членки да са единни в позициите си по отношение на трети страни. Ние искаме да си защитаваме човешките права и извън рамките на Европейския съюз. Днес Съществуват все още проблеми, които не са разрешени, проблеми свързани с човешките права. Проблемите не могат да бъдат разрешени, защото а, за тези проблеми се крият различни интереси. Ние призоваваме за зачитане на човешките права. Това са а, права, а, които принадлежат на хората и всеки един човек има правото да се възползва от тях. Европейският съюз трябва да поеме своята роля да изпълни две изисквания. Специалният представител трябва да е харизматичен и той трябва да има достатъчно смелост, за да се справи с предизвикателство. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Опазването на правата на човека и опазването на тези права, повтарям отново, е основата за функционирането на демокрацията, мира, развитието в мир на всички държави. Това е кръгълния камък на външната политика на Европейския съюз. Имаме политически диалог, имаме различни клаузи, които залагаме. но това не е достатъчно. Точно за това подкрепям инициативата да се създаде този специален пратеник за правата на човека и отново повтарям, че съм за това парламентът да подкрепи съвета по този въпрос. Имаме нужда от последователност в външната си политика. Специалният представител за правата на човека трябва да има право на автономни действия, но и възможност да си сътрудничи с всички различни служби и агенции, които са компетентни по въпроса. Трябва да си сътрудничи и с международни и регионални организации. Това трябва да бъде един добър анализатор, що се отнася до случващото се в трети страни. Много често ние не сме запознати с случващото се в трети страни. Смятаме също така, че е много важно за мира и за добрите отношения и за опазването на правата на човека в арабските страни. В тези страни Правата на човека не се зачитат в достатъчна степен. Нека да помислим само за случващото се с християнските общности там. Затова си мисля, че този представител е много важен. Създаването на тази служба е изключително важно. Благодаря ви, госпожо Краца. Сега спонтанни изказвания. Господин Корера първи. Arvoisa puhemies, olin aikoinaan ulkoasiainvaliokunnan jäsen silloin, kun me saimme sinne благодаря. Аз съм член на Комисията по външни работи и ние обсъждахме именно този въпрос там. Считаме, че тук трябва да бъдат дадени отговори на цяла серия проблеми, например търговските отношения с Китай. И тук се поставя въпроса как точно ще стане това, какво отношение има това към представителя за човешките права. Но въпросът е дали винаги е, съображенията за спазване на човешки права влизат в е, нашите отношения с трети страни или просто биват оставени на страни. И госпожо Аштън, вие казвате, че имате намерение всичко да почива на сътрудничество. Това е много добре. Не би следвало обаче да пренебрегваме човешките права. Господин Луан, една минута, моля. Eh, Благодаря, госпожо председател. Правата на човека никога не са били толкова важни, колкото сега. Никога не са водили до толкова смени във властта. Събитията в Северна Африка показаха, че има ясна връзка между правата на човека и демокрацията. Европейският съюз трябваше да промени своята позиция, тъй като държавите в Близкия изток и в Африка с интерес очакват решенията, които ще им предложи Европейския съюз, така че наистина да осъществят преход към демокрация и да изградят държавни структури, които отчитат правата на човека. Подобни структури не съществуваха в тези държави до преди арабската революция. Представителят на Европейския съюз за правата на човека трябва да разполага със стабилен мандат. Той трябва да действа като посредник между неправителствените организации, да си сътрудничи с ООН и да посредничи и спрямо трети държави. Господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. Функциите на бъдещия специален представител на Съюза за правата на човека са многобройни от премахването на смъртното наказание до въпроси свързани с пола. Мисля, че това са прекалено много разнородни области. Този представител трябва да се съсредоточи върху основните си компетенции. Та само за Турция ще ни трябва един специален представител. Ще ви дам за пример шарията, потъпкването на основни права в страната, и други. Страната през изминалите години не е осъществила особен напредък в някоя от тези области. Ако искаме да постигнем нещо, госпожо Върховен представител, трябва да вменим на този представител основни, ключови функции. Не бива да се разпростираме върху прекалено много области. Господин Бронс. The uh, report refers to Докладът говори за свобода на изразяване, включая тази в интернет. Преди няколко месеца комисаря за вътрешни работи говореше за преследване на една партия заради съдържащото се на нейния сайт. Много пък бъдат преследвани за еретични думи. Свободата на изразяване е изключително важна, но не е толкова важна, колкото свободата да можеш да изслушаш или да прочетеш другите. Британското правителство сега предлага един законопроект, който дава на службите за сигурност от целия интернет, който се ползва от Обединеното кралство и неговите граждани. И ако решите да влезете и така от любопитство в сайта на някоя партия, която бива преследвана, можете да загубите работата си. В Белгия и Германия също има частични забрани на някои партии. Ние като че ли само изнасяме права на човека. Може би специалният представител за правата на човека ще обърне внимание и на Европейския съюз. Е, uh, Аз идвам от страна, където стотици хиляди хора работят в условия на страна от третия свят. Макар, че Унгария сега се смята, че е развита страна, тя е членка на Европейския съюз. Тези хора работят на конвейери, главно за чужди е, компании, за 250 евро на месец, е, работят в складове, в е, магазини за храни, също за по 250 евро на месец. Те могат да бъдат уволнени от днес за утре без никаква правна защита от към трудовото законодателство. И въпросът ми към госпожа Аштън е, и много ми се иска да чуя реални отговори на тези реални въпроси. Новият представител за човешки права в Европейския съюз ще разглежда ли случаи на нарушения на човешките права вътре в Европейския съюз? И второ, Считате ли, че правата по трудовото законодателство са човешки права? Примерно има масови нарушения на тези права в Унгария. Ще бъде ли разгледан този случай и по какъв начин? Новия представител ще се занимае ли с такива неща? Добре, заповядайте, госпожо Аштан, сега да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участници в този толкова страстен и вдъхновен дебат по е, толкова важна тема. За е, всички вас, които е, питат за въпроси за вътрешните работи, ви обръщам внимание да погледнете доклада на господин Салафранка и да направите и сводка с моят мандат, т.е. той е свързан с външната дейност на Европейския съюз. Ще отговоря в писмен вид на всички, които не успяваме да отговоря сега тук. Напълно съм наясно, че тук в дебата бяха предложени много полезни функции за този специален представител за човешките права. Абсолютно оценявам предложенията. Действително тази личност трябва да бъде динамична, смела, ангажирана, готова да се включва и да представя по достоинство да изпълнява своята роля на представител на Европейския съюз. Действително ще има много проблеми и тези проблеми трябва да се разглеждат с много чувствителност, с разбиране на въпросите. Кандидатурите, издигнати от страните членки, безспорно ще ни дадат възможност да намерим най- най-подходящата личност – казах ясно, че специалният представител ще има своите взаимоотношения с парламента. Това се предвижда не само от договора, но и в нашето изявление. Защото в края на кращата това е, е много ключова фигура и той трябва съответния представител да изразява своите функции и да може да реагира на исканията на парламента. Също ние ще надграждаме и над работата, която се извършва по целия свят от всички представители, работещи в делегациите на Европейския съюз по целия свят, които често работят в много трудни условия и искам да се възползвам от възможността да им благодаря, председателът. Благодаря. Сега давам думата на докладчикът господин Салафранк. Representante vicepresidenta de la Comisión, señorías, quisiera nuevamente agradecer el trabajo Госпожо председател, госпожо заместник председател на комисията, госпожи и господа, благодаря за предварителната работа, извършена от редица колеги по този доклад. Благодаря и за участието ви в разискванията. Госпожо Аштан, с задоволство отбелязвам, че категорично поехте ангажимент за това специалният представител на Европейския съюз по правата на човека да поддържа тесни взаимоотношения с Европейския парламент извън рамките на мандата си, който подробно обсъдихме днес. Що се отнася до клаузата за правата на човека в споразуменията за, с трети страни, мисля, че трябва по-подробно да обсъдим мандата на специалния представител във връзка с тези споразумения. Както каза един от колегите ни, този специален представител трябва да е една специална личност. Преди много векове Аристотел веднъж се разхождал с е, своите ученици. Desde Cristo hasta nuestros días en la escena cultural en la era tecnológica y de internet y le dijo soy amigo de platón pero soy más amigo de la verdad. Тогава той е изказал една мисъл, а именно, че прозрението, за което е бил запитан, не е било негово, а на Платон. И тази мисъл е предадена на поколенията. Мисля, че този нов специален представител трябва да действа подобно на Аристотел. Трябва да проявява любов към хората и да се съобразява с функциите на Европейския парламент през 21 век, да отговаря и на очакванията спрямо Европейския парламент през 21 век. Председателката благодаря. Гласуването ще се състои утре в 11.30. Давам думата на